документирано. То не може да има такива провокации, дори и те да са а, с нотка хумор. Да, благодаря ви, ще отбележим вашия коментар. По-нататък следва докладът, свързан с таксите за сигурност на въздухоплаването и докладчикът господин Лайфрид получава думата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. В рамките на безопасността във въздухоплаването в момента се намираме в една ситуация, че всеки прави каквото си иска и никой не постъпва правилно, но ние всички поемаме последствията. Този доклад иска да промени тази ситуация. Искам да благодаря на колегите за тяхното сътрудничество. Този доклад иска да създаде повече прозрачност. Прозрачност означава, че а, авиокомпаниите в бъдеще трябва да предоставят повече информация и трябва да се знае а, какви са мерките, свързани с сигурността и безопасността а, по летищата. Пасажерите трябва също да са наясно за това какви предписания получават те от авио авиокомпаниите. Един въпрос, който също е важен е следния. В Европа има най-различни по вид системи, които се финансират по различен начин. От една страна чрез данъци, в други държави плащат а, а, самите потребители. Според нас тези системи могат да бъдат запазени. Не искаме да предписваме на нито една държава как да финансира тези такси, свързани с безопасността. Но важното е този, който плаща, да знае за какво плаща в крайна сметка. Има различни мнения по това, кои летища трябва да бъдат включени. Ние решихме, че тук става въпрос за сигурност, не става въпрос за печалби. Ето защо решихме че а, всички летища, които превозват пътници, трябва да бъдат обхванати. Това беше правилното решение. И на трето място ние стигнахме до една точка, която се радва на подкрепа от всички нас, а именно, че не трябва да се прави разлика при определянето на тези такси. Тези такси се съдържат в разпоредбите на регламентите в рамките на Европейския съюз. Така че рамков, а, рамковите разпоредби остават такива каквито са, но ако се приложат допълнителни мерки за сигурност, всяка държава трябва да финансира тези мерки сама за себе си. Всяка мярка не може да бъде предприемана незабавно, без да се помисли какво означава това за пасажерите, за авиокомпаниите, за летищата. От друга страна, за да се гарантира прилагането на един принцип, а именно безопасността е също една обществена задача. Летищата се подлежат на контрол от страна на държавите, не, не са грижа на самите авиокомпании. Всички три неща, които исках да спомена, са добре обосновани. А, имаше три предложения за, из, за изменения. Имаше две от страна на зелените. Много са важни тези изменения а, за самите служители по летищата. Уважаеми колеги, благодаря, госпожо председател. Извинете, че превиших времето. Сега господин а, комисарят има думата. Предложението за директива за таксите за сигурността на въздухоплаването зависят от приятите решения и а, следва да покриват а, разходите за а, сигурност. Това стана особено ясно а, след а, атентатите на а, 11 септември и разпоредбите, които последваха за сигурност на въздухоплаването. Намерението на комисията е да създаде прозрачна рамка, която не допуска дискриминация, когато се определят и събират такси за сигурността в Европа. На трето място комисията смята, че таксите за сигурността на въздухоплаването трябва да се определят в консултация с организациите на потребителите и да покриват разходите, т.е. да бъдат свързани с себестойността. Не мога да не кажа, че фантастична работа беше свършена от докладчика. Благодаря на всички депутати, които допринесоха за съставянето на доклада, защото той е насочен тъкмо на там, на където са насочени и усилията на комисията. Приветствам отношението към предложенията на комисията в тази връзка. Искам да подчертая само два конкретни въпроса, които са отбелязани в доклада. Първо, Докладът включва един нов елемент, който отразява реалностите. Кой плаща за сигурността на въздухоплаването? В предложенията на комисията този въпрос не е засегнат. И аргументацията е, че почти всички държави членки настояват на своята позиция да не поемат ангажимент в това отношение, дори когато признават, че трябва да се допусне и държавно финансиране на сигурността на въздухоплаването. Ето защо нашия подход трябва да остави на преценката на държавите членки решението без да се прилага принципа на субсидиарност. Това е много важно. Мисля, че утре ще бъде подходящо или в друг момент да се подчертае, че когато се обсъждат е, измененията, настояванията за по-строги мерки, които да бъдат е, финансирани от държавите членки, ще доведе до много оживени разисквания е, от съвета, но това разбира се е въпрос, който ще се реши от парламента и съвета. По-нататък искам да се спра на оценката на въздействието като Имаме предвид рамковия регламент за сигурността на въздухоплаването. Всяка мярка е обоснована. не бива да се а, напрягаме с прекомерна тежест. А, имаме групите заинтересовани страни, в, а, които а, включват представители на, а, на превозвачите, на транспортните органи, които разглеждат внимателно всяка предложена мярка за авиационна сигурност. Има и регулаторна а, процедура с контрол, чрез която парламентът има право да упражни вето, когато прецени това за необходимо. Благодаря ви още веднъж за отличния доклад и с нетърпение очакваме да работим съвместно с докладчика и целия парламент, за да постигнем по-нататъчен напредък в тази област. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Имате думата. Съжалявам много, че натоварвам едното заседание с това, но член 51 е, заслужава внимание. Говорих и преди за това. Толкова е типично, точно е, толкова е характерно. Живея в Австрия. Е, има една група там, която се определя като крайно радикална ръководителя на тази от вчера правителите на тази група не казват нищо по, по тази тема всякаква... Те избягват обаче всякакъв вид контакти и разговор с тях. И само едно може да се каже, че проблемите повишават. За съжаление обаче моите е, отечество не може да се справи с е, този, тези проблеми, нито с е, е крайно десните е, радикализирани е, групи. Трябва да е едно да е ясно. Ние сме демократи, срещу нас седят десните радикали, но въпреки това е, голямо постижение за този парламент, че няма такава крайно дясна е, е, радикална фракция. Мисля, че зачитане правата на човека и така нататък, това е нещо, което все още се е ценност, която има смисъл и стойност в този парламент. Благодаря ez egy kétségulás kérdés az előző Това е въпрос е, от е, синият бюлетина, от синия списък. 30 секунди има желащи да зададе въпросът. Бе направено лично е, изказване по член е, 141, но не може да се задава въпрос. Е, това е, това е, е процедурно процедурна точка. Изказването, което е напълно приемливо, всъщност се намесва в дебата по една определена тема. Бихте ли е, вместили тези реплики между докладите, ако обичате? Добре, ще продължим с този дебат. след е, е, ще взема предвид процедурното предложение Ханс Петър Майер, но ще, сега е, ще продължим с изказващите се за Европейската народна партия Сазада за две минути. Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам Сърдечно да благодаря на докладчика. Работата му наистина е великолепна и той гарантира едно прекрасно сътрудничество по работата по документ. Бих искал да отговоря на четири въпроса, но преди всичко да определя нашата основна задача, а именно защитата на правата на ползвателите на въздушните линии. Въпросите, които не сме си задали, са следните. Как се гарантира прозрачността? Кои групи могат да участват в тази процедура? Какъв е обхвата, приложното поле на директивата? Кои летища ще се включат в нея? Друг важен въпрос, на който комисията не можа да ни отговори, за жалост. Искам да благодаря на докладчика. Ние намерихме решение за финансирането. предлагаме един доста по-стриктен подход, който да включва и държавите членки. И създаването на независим орган, който да наблюдава разплащането на таксите за сигурност. Ние успяхме да разработим една обща позиция. Това е голямо предизвикателство и за комисията, и за съвета. Ние смятаме, че ние като пътници би трябвало да участваме в плащането на таксите за сигурност. Обаче, ние приехме една компромисна позиция и смятаме, че и комисията трябва да приеме този компромис. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's, meneer de... Socialist и Wil ook de rapporteur danken voor zijn uitstekende... Уважаеми колеги, господин комисар, госпожи и госпожа депутати, искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Искам да благодаря на всички участвали в процеса по изготвянето на доклада. Може би си спомняте, че финансирането не е нов проблем. С него се занимаваме от дълго време, от терористичните атентати през 2001. Говорихме за мерките за сигурност и по това време. От самото начало парламента постави акцента върху финансирането. Казахме, че това е важен въпрос, на който трябва да се намери общо европейско решение. За съжаление, съветът се запъна и не постигнахме напредък. Исках да ви напомня за това. Ето защо искам да призова съвета да се спазва договорките, които сме сключвали в миналото. Нуждаем се от специално споразумение, така че ще помоля съвета да сътрудничи и да помогне за решаването на проблема. Тук има редица важни моменти. Един от най-важните е прозрачността. По-настоящем не знаем точно кой ще плаща за всичко това в Европа. Искаме да се сключат някои споразумения, да се дадат обещания, към които да се придържаме. Това трябва да направим. И така, всяка такса, свързана с сигурността, която се заплаща, следва да се използва по предназначение, а не за нещо друго. Това е много важно. На второ място, друг важен момент. Следва да направим разграничение между мерките за сигурност, по които заедно сме се споразумели всички ние на европейско равнище и другите допълнителни мерки, които държавите членки могат сами да предприемат. Прозрачността е много важен момент. Това първо. На второ място, трябва ясно да кажем, че държавите членки трябва да заплащат за всякакви допълнителни мерки за сигурност. Трябва да осигурим европейско съгласуване на мерките за сигурност. И ако се вземат решения за сканиране на телата на пътниците, държавите членки сами ще трябва да платят разходите за това. Госпожа Майснер Алде, за две минути. Благодаря. Аз също е, благодаря на докладчика. В този случай от името на госпожа Хенис Плашар, която не можа да присъства, но наистина е, тя е много доволна от е, резултата. Е, наистина качеството на доклада се проявяват и в това, че общо взето, общо взето има едно, е, имаше единомислие в е, комисията по него. Е, сега става дума за въпрос, свързан с защита на потребителя и то по-специално свързан с сигурността в закупохлаването. Е, би трябвало потребителя да знае за какво плаща е, системите са различни в различните държави членки, е, така че не бихме могли да променим нещата в е, общ план. Но трябва да съществува именно прозрачно за това как се оформят цените на услугата. Това в момента не съществува. Което означава, че ние искаме да знаем в каква част от билета, от цената на билета отива за сигурност и да имаме съответната гаранция, че това, което се плаща за сигурност, наистина ще се използва за целта, а не някой да отклонява средства, които са предназначени за целите на сигурността има един много важен момент, така връзката между това какво иска парламента и какво смятат за добро за тях гражданите. И именно върху това трябва да се съсредоточим вниманието си. Е, това е което е, трябва да решим, че ще правим за е, европейските граждани. Държавите обаче не биха могли да поемат всички разходи по сигурността трябва да си задем въпросът априори дали ни са нужни ренгени за цялостно, цялостно сканиране и трябва да сме сигурни предварително дали те ще допринесат за повече сигурност всичко това трябва наистина да бъде, към това трябва да се подхожда с прозрачност. Сега госпожа Фостер, е, е, но тя е, отсъства, така че даваме думата на госпожа Розбах от Свобода и демокрация за един, една минута. Ако някой, е, е, когато си купуваш билет е, на гишето, си показваш паспорта. Това е ясно. Но сега към този просичък процес са за, за, прикачени цяла серия услуги. Мисля, че целта на всички е една да упростим тези мерки. Но нещата продължават по-старому. Това, което е най-важно е да прилагаме едни и същи мерки в цяла Европа, които са ясни, прозрачни за всички полети и се отнасят за всички полети в Европа. Всички е, пасажери и е, е, възхвалателни компании трябва да са наясно е, защо се въвеждат е, тези мерки за сигурност. Какви са, каква е целта, каква е ползата. Е, гражданите, пътниците не могат да си позволят да плащат за всички е, мерки за сигурност. Времето ви изтече, а сега господин Грош, две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. Наистина, с другите фракции в Комисията по транспорт проведахме много интересна дискусия. Много компромиси бяха направени в процеса на изготвяне на доклада, сега всичко изглежда доста безкомпромисно. Ние като парламент е, с, е, очакваме и подкрепата на комисията, защото целта е ясна да се гарантира сигурността, но не всички, не все всички летища могат да бъдат отделени съответните средства, е, не всички могат да завишат таксите за 5 милиона пътници. Второто, за пътниците, разбира се, трябва да се гарантира прозрачност. Всеки трябва да знае какво плаща, за какво, колко плаща и за какво го плаща. Това въжи и за летищата, и за авиокомпаниите, и всички трябва да са наясно с това. И трето, финансирането. Аз лично съм на мнение, че сигурността трябва да се плаща от публични, с публични средства. Трябва да направим правим компромис, така нареченият е, субсидиарност, е, този е, а, когато не можем да решим някой проблем в съвета, се опираме до проблема, до а, е, средството субсидиарност. Но мисля, че е, по-строги и по-специални мерки, а, е, които се предприемат за сигурността, трябва във всички случаи да бъдат платени о, с публични средства. В а, в близо 30% от разходите е, съставлява сигурността. И когато говорим за сигурност, наистина е, всичко това има един економически аспект. Мисля, че поне в сегашните изисквания, които поставяме и в съвета, и в комисията, би трябвало да постигнем нещо положително. Благодаря. А сега е, госпожа Тикао за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Предложената директива дава рамка за таксите за сигурност в авиацията и тази мерка не е дискриминационна. До сега тези мерки бяха от компетенциите на държавите членки, но в крайна сметка косвено пътниците плащат за мерките за сигурност. Именно за това трябва да се види каква част от цената на билета отива за финансиране на мерките за сигурност. Двете директиви трябва да бъдат хармонизирани. На няколко пъти парламентът посочи, че директивата трябва да се използва от операторите на летищата. Мерките предвидени, таксите за сигурност трябва да се използват само за финансиране на такива мерки. Въпреки това, държавите членки имат свободата да налагат по-строги мерки за сигурност, като в този случай, разбира се, те ще финансират допълнителните мерки. Мерките мерките за сигурност не трябва да препятстват движението на пътниците в летищата. Но за жалост тук в Брюксел много често има безконечни, безкрайни опашки, което затруднява движението на пътниците. Бих искала също да спомена проблема с забраната на пренасенето на течности. Дори някои продукти се конфискуват. Например, на летището в Брюксел има една много тромава процедура, при която някои продукти просто се конфискуват. Тази процедура, за съжаление, не позволява след това да се, човек да си върне продуктите. Благодаря, госпожа. Тикава сега, господин Обермайер, искате ли да вземете думата? Господин Обермайер? Так. Корекция правя и ми доставаше дума за спонтанен въпрос. Добре, сега Und als nächster hat das Wort Herr Paschka für eine Minute. Сега госпожа Пашка, една минута. Благодаря. Относно таксите за сигурността, това е ново разходно перо на операторите в летещата но мисля, че те ще се поемат от пътниците и пасажирите, т.е. трябва да осигурим е, да има някаква полза от тези мерки за сигурност. Те не трябва да се използват за печалба, която да се реализира от някои лица. Средствата за сигурност следва да гарантират сигурността и безопасността на пътниците. Нуждаем се от прозрачни мерки, мерки и правила, с които в бъдеще ще облегчат целия процес и ще попрече на операторите да злоупотребяват с пътниците и да изкарват печалба, като вдигат цената на билетите и увеличават някои разходи, така наречените такси, които се плащат от пасажирите. Трябва да избегнем времено и създаването на нови агенции и органи. Положението няма да се подобри по този начин. Имаме технически проблеми. Мисля, че превишихте минутата си. Хронометър отново работи. Моля да се придържате към времето. Господин Мулцин за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Наистина, действието на, въздействието на вулканичния прах върху въздухоплаването в Европа показва колко важна е, е, е проблема със сигурността. Сега развива се спор за това кой ще поеме разходите когато е, трябва да се плаща за, е, за ефекта от за, за, за природни бедствия, мисля, че не трябва да има такъв спор. Тук е, трябва да решим какви е, разходи е, ще. Е, е, е какви разходи се полага да плащат пътниците и за сигурност по отношение на терористични нападения. Държавите би трябвало сами да финансират ако, ако всъщност държавите сами поемат финансирането на мерките за сигурност, това ще попречи на една наистина избояване на всякакви екзотични мерки за сигурност, скенери и така нататък в политищата. В крайна сметка е, това е, допълнителните мерки ще означават и допълнително бреме върху всички обслужващи летищата. И до сега това, което е правено, води само до допълнителни разходи, без да, да показва е, реални резултати по отношение на сигурността. Е, ето, видяхме какво се случи с е, е, ефекта от вулкана. Хаос настане в цяла Европа. Благодаря сега госпожа Девайрак. Две минути. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да приветствам докладчика за прекрасния текст и доброто сътрудничество. И подкрепям предложенията за финансирането на безопасността на въздухоплаването. Нашата комисия се бори за въвеждането на по-стриктни мерки за безопасност, които да се финансират от държавите членки. Подкрепям докладчика. Безопасността а, засяга всички граждани, не само пътниците и държавите носят отговорността да вземат мерки за борба с тероризма. Не е оправдано пътниците сами да финансират мерките за безопасност и сигурност на летищата и на борда на самолетите. Още повече, че в други видове транспорт, железопътен, морски, морски държавите частично или изцяло финансират мерките за сигурност. Мисля, че трябва да бъдем твърди спрямо съвета и да защитаваме до край изменението 32, прието в комисията по транспорта. Приветствам постигнатото по отношение на недискриминацията и прозрачността, но не мисля, че целта на директивата е да създаде единна европейска система на такси за сигурност. Въвеждайки общи правила, трябва да позволим на държавите членки да запазят собствената си система за събиране на такси, защото някои държави, като Франция, Испания, Италия, тези такси се гласуват от парламента и в такъв случай е, органът, който наблюдава е, спазването на законодателството, трябва да следи прилагането на тези мерки. И мисля, че тази идея ще бъде подкрепена от много колеги, когато гласуваме. Благодаря. Благодаря. Благодаря сега госпожа Аяла Зендер. Две минути. Благодаря. Въпреки трудностите, с които се сблъскахме тази седмица, видяхме, че няма никакво единно небе в Европа, защото няма орган, който да контролира въздухоплаването, но малко по малко, като че ли ще постигнем целите си. Този текст е крачка в тази посока, затова приветствам докладчика за добре свършената работа. Много добре разбрах всички технически и социални аспекти. <coughs> Ние тук проявявам известна доза максимализъм и като че ли се отклоняваме от това, което е най-добре за нас. Необходимо да има един независим а, орган, който да наблюдава събирането на таксите със сигурност, като отчита защитата на пътниците и спазването на екологичните критерии. Има обаче някои аспекти, които не са засегнати в текста. Аз, подобно на госпожа Верак, а, мисля, че е добре да се запази системата, в която парламента гласува таксите. А, но как, доколко този текст ще може да мине? Имаме големи различия с съвета и освен това няма а, приемственост и последователност а, между този текст и а, общата директива за, по отношение на финансирането се говори, че то трябва да стане с публични средства. Казва се, че държавите членки ще го поемат, обаче няма ли в крайна сметка пътниците да плащат? Няма кой знае каква прозрачност. Имаме още доста е, работа. Благодаря, господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че въздушният транспорт е най-безопасният от всички. Всички а, мерки, всичко, което се случва, виждате, има а, отражение по цял свят. Видяхме какво стана с избухването на вулкана в Исландия. Затова е много важно да се посети цялата а, верига, летищата, въздушните компании, пътниците – много често пътниците се грижат предимно за своя комфорт и не искат като че ли да разберат, че мерките за сигурност са абсолютно не, неизбежни, задължителни. Не трябва да се забравят а, драмите, трагедия от 11 септември, заплахата от тероризъм, грешките в пилотирането, непредвидени атмосферни условия. Всичко това трябва да се отчете. Нуждаем се от ясни мерки, за да се прилагат всички регламенти. Съгласен съм, нуждаем се в някои случаи от извънредни мерки. Това е отбелязано в доклада. Но тези мерки трябва да бъдат прозрачни. Пътниците е, имат право да знаят за какво става въпрос. За жалост, е, комуникацията, прозрачността в е, областта на въздухоплаването не са на добро ниво. Това въжи и за летищата, и за въздушните компании. Те трябва да гарантират повече прозрачност. В замяна това пътниците също трябва да разберат, че мерките за сигурност на летищата и на борда на самолетите, дори да създават известен дискомфорт, са изключително необходими и са в тяхна полза. Благодаря. А сега господин Урмар за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, дами и господа, и господа колеги. Благодаря за отличния доклад. който наистина е добра база за действие. За какво става дума? За прозрачност, защита на потребителя, качествено управление, наистина аз ви, искам да ви предупредя да не се създават нови органи, които да поемат работа по тези въпроси. Принципа на субсидиарност трябва да остане и да се спазва. Трябва да има съответствие между такси и данъци е, е, всички други е, въпроси, свързани с е, полицейски служби, е, трябва наистина да се финансират от данъците, от данъчни постъпления, а не е, чрез увеличаване таксите за, е, на пътниците. Е, според мен е, този който иска по-голяма сигурност, трябва и да плаща за нея, очевидно. Или в е, е, техническа, или е, по отношение на личен състав. Това, разбира се, допълнителна тежест върху летищата колкото до е, оценка на е, последствията, мисля, че съответния процент е, от бюджетите трябва да бъде отделен за тези мерки. Трябва да наистина да постигнем е, такъв е, компромис с Германия също. Мислим за това как да, в Германия също мислим за това как да се прилага принципа на субсидиарност. Благодаря. Сега идваме, стигаме до спонтанните въпроси. Catch the eye. Eh, Благодаря, госпожо председател. Макар и изцяло да подкрепям предложението, защото с него сериозно се увеличават разрушността на разходите, свързани с сигурността за всички клиенти. Питам се, защо не се опитваме да постигнем по-високо равнище на хармонизация. Притеснявам се, че заради доминантното положение на някои летища, пътниците плащат прекомерни разходи, които не водят до по-голяма скорост на регистрацията и по-добра сигурност. Директивата бе прията преди две години. Комисията трябва да е много по-смела в доклада за оценка и да предложи един единствен задължителен метод за изчисляване на таксите за сигурност в въздухоплаването. Съгласен съм, че се нуждаем от по-строги мерки, като скенери, които трябва да бъдат финансирани от националния бюджет, а не от пътниците но този въпрос има и здравни измерения, които все още се обсъждат. Притесняваме факта, че разходите могат да не се налагат от летището, а от авиокомпаниите, които могат да увеличат таксата на билета. Господин Паско, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Лайтфрик е прав. Разходите по сигурността в крайна сметка трябва да се покриват от държавите членки, защото пътниците са граждани на държавите членки, които така или иначе им плащат за сигурността си по принцип. Държавата не може да каже на гражданите си, получавате точно толкова, колкото си плащате. Задълженията са повече от това. Държавата не е просто поредният доставчик на услуги, който има за цел реализирането на печалба. Напомням ви тази е ясна, проста истина, защото независимо от този е, принцип, в крайна сметка пътниците ще платят е, сметката, а не държавите членки, както докладчика отбелязва. Освен това, допълнителната сигурност, която получават пътниците чрез тези по-високи такси, не се осигурява от държавите, а от подизпълнители, частни подизпълнители, които много често не спазват е, правата на пътниците с, против, с мотива, че става въпрос за тайност и някакви други мотиви. Тази практика просто трябва да престане. Господин Обермайер за една минута. Благодаря, госпожо председател. На темата е, сигурност на въздухоплаването наистина трябва да се търси една комбинация между е, това, което поемат е, пътниците, но и държавата, разбира се защото тук става дума и за е, пари, и за услуги е, трябва точно да дефинираме сигурността е, и оттам да знаем какво плащаме и колко и за какво плащаме. Трябва офертите и е, търговете да са прозрачни, когато се търсят е, е, съответните изпълнители, за да може да е по-ефективно гарантирана сигурността. Благодаря. Това бяха въпросите от Catch the Eye. А сега отново думата има комисията, комисаря Пибалкс. Наистина, дебата е страшно интересен. И на тема е, сигурност на въздухоплаването, мисля, всеки от нас има своите преживявания. Аз също мога да, да е, споделя, исках да принеса сирена, които бяха спрени. Е, тоест, е, наистина ние е, сме въвели нововведение и подобрение в системата. Предложението на комисията се до следното. Преди всичко да се, първото правило, което трябва да се спазва е прозрачност и мисля, че в това отношение предложението на комисията е много е, последователно. Колкото до въпроса кой ще поеме разходите, мисля, че субсидиарността си остава най-добрия принцип. Защото в крайна сметка пак гражданите плащат, не държавата. Но въпросът е дали, е, дали всички денакоплаци ще плащат или е, поемат разходите, или тези, които пътуват и ползват услугата. Ето защо в нашето мислене субсидиарността според е, сегашните е, договори за сигурност е, и мерки за сигурност в въздухоплаването, мисля, че си остава най-практичния, най-приемливия принцип. Ще видим докъде ще доведе дебата. Аз мисля, че комисията това предложение е много разумно и мисля, че във всички случаи ще вдигнем летвата над това, което предлага комисията ще видим, но мисля, че е, предложението идва в много е, подходящ момент и е много уместно. Благодаря, господин, е, господин Пейбалкс. Сега отново на думата има докладчика, господин Лихт, Лайтфрид. Наистина малко съм смутен след толкова много похвалби. Използвам тази възможност да благодаря също на съдокладчиците, които работих е, заедно с мен, с които заедно работихме, е, господин Количек. Е, цяла година работим по тази материя. Аз точно така си представям работата и, и създаването на европейската политика. Като второ, искам отново да се обърна към съвета с един апел – Комисията по транспорт е една много миролюбива комисия, комисия, която си работи скромно и делово. И в този смисъл ние сме, е, е, можем да помогнем. Ние не се противопоставяме на съвета, ние сме готови на компромис. Но наистина е, искам да предобря съвета да не буди за спалите е, кучета, да не разбунва духовете, защото ние очакваме компромис. И ако е, съвета въобще не е готов на компромис е, и да, не, не, не е готов на, е, да направи стъпка към Европа, Европейския парламент, тогава какъв е смисъла на работата ни? Ако не сте готови е, колегите от съвета да, да е, се приближат до нас, е, тогава няма какво да обсъждаме боди скенерите или каквото и да било. Ми мисля, а мисля, че не това е смисъла и духа на, на работата ни. Не би трябвало да се случи това. Ето защо моят призив е, е придвижете се към нас, действайте. След Лисабон е, би трябвало и двете страни да направим стъпка едни към други, така че нека да, е, да се движим заедно в една посока. Благодаря. С това приключвам изказванията. Гласуването ще се проведе на следващото пленарно заседание в Брюксел. Така стигаме до следващата точка.